Комисията по заетост и социални въпроси. Това назначаване ще бъде включено в протокола на днешното заседание. Ако няма възражение, е, назначението ще се счита за